Скъпи колеги, заемете места, моля. Сега сме на заседание, за да е, обсъдиме два доклада. Доклада по собствена инициатива и проекто доклада за законодателен текст. Става дума да обсъдим е, предложенията за изменения по тези два доклада. 490 са измененията е, по е, Европейския фонд за стратегически изменения и 101 е, са измененията са за доклада и над 300 са предложенията за изменения за прилагането на ЕПСИ. Ще има среща на докладчиците в Сянка и сега по време на заседанието в Страсбург и също така следващата седмица в Брюксел. Припомням, че е, съвета прие позицията си през декември 2016 по темата ЕФСИ. Надявам се, че нямате какво да коментирате по дневния ред и той може да бъде прият в е, вида, в който ви е представен. Няма коментари също от председателя, за това давам думата сега на двамата докладчици са докладчици за да обсъдим измененията едновременно и за двата доклада. Първо трябва да разгледаме доклада за законодателния текст и после за удължаване на срока на ЕФСИ. Но ако трябва да го направим по-отделно, няма да можем да се впишем в текста, в времето, което имаме. за това очаквам двамата докладчици да се съгласят да разгледаме измененията заедно. От Обулман, вие ли ще започнете? Äh, Благодаря, благодаря и на колегите за е, така широкия интерес по двата доклада. Всъщност 359 е, е, са общо е, измененията за доклада за е, изпълнение и е, 39 за този за законодателна инициатива. Е, днес е, за Хозе Мануел и е, за мен е ден, в който ние ще слушаме. Искаме да дадем възможност на колегите да се изкажат по нашите предложения. и е, не виждаме е, е, и в двата доклада, е, не виждаме кой знае какви конфликти, както и доклада е, за е, изпълнение, е, така и е, законодателна инициатива. Е, направиха се много предложения за подобряване на текста. Е, имаме, е, разширихме компромисните е, предложения. Те ви са раздадени в писмен вид. Помолихме ви при това до утре, до 14 е, часа, до 2 след обед, да вземете е, отношение по тези компромисни предложения е, бихме искали всичко е, да протече отговорно, прозрачно. В сряда отново вече ще се срещнем с докладчите в Сянка. Е, колкото за законодателния доклад, е, тук е, има няколко препани камъка, по които с, около които се развихли дискусия. Ще ги, е, ще ги спомена накратко и надявам се тук е, да използваме обмена, възможността за обмен на мисли, за да ги е, подобрим. Едното е за е, отграничаването, запазване на територия и ермаркинг. Е, и е, нашето предложение е да разглеждаме общо е, полето на дейност на, FC2 е, като критерии за целите за устойчивост е, на Уединените нации да, въведем, да ги въведем като е, е, общи е, критерии. Те всъщност колегите са е, прецизирали предложенията на предишно предложение на комисията за 40%. Е, втора точка има. Е, втория въпрос е въпроса за взимата допълняемост. Тук таблото за резултати е, трябва отново да се съживи, да се превърне в един водещ инструмент и други е, становища също се разработват под общото заглавие специални операции в е, управлението и това е третия е, въпрос. Има предложение от съдокладчика. Е, цялото начинание да е по-амбициозно, по-целенасочено, е, да се предвиди съответно парламентарна е, дискусия, парламентарен надзор. Два други въпроса, според мен, също са важни. Това е диверсификация по сектори и по географски принцип. По, по, е, и, двата, е, и двете неща са споменати от колегите е, като важни въпроси, които заслужава да се, по които заслужава да се направят изменения. Това с което споменах до тук е, са най-важните според мен неща от нашата работа. Сега ще дам възможност на колегата също да вземе отношение. Благодаря. Сега давам думата на Хосе Манима. Благодаря, господин председател. Докладът се отнася до законодателното предложение за продължаване на ЕФСИ. И той, както и доклада за приложението, вървят ръка за ръка. За това и е, е редно да гласуваме е, за удължаване на срока на действие на ЕФСИ. Много удачно работихме с докладчиците в сянка. Има предложения за изменения. Благодаря и на колегата от Буман за заедно свършената работа. Този фонд трябва да обслужва и социалното сближаване, териториалното сближаване, економическото сближаване, както и инвестициите. Той трябва да бъде ориентиран към всички страни членки и да дава възможност за предприемачество и съживяване на економическата дейност. Е, казвате, че няма да има квоти. Съвсем ясно е това. но трябва да се направи всичко, за да се обслужва търсенето за инвестиции. Не са използвани всички възможности. От ключово значение е дейността на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, за да могат да се предлагат качествени проекти. Така, ще може и да се осъществяват транснационални проекти, е, включително и, в, е, и трансотраслове. Би могло да се работи естествено и по по-малки по обем проекти. Най-важното е, е средствата да бъдат отворени за всички, да могат да се финансират и по-малки проекти – да се отчита реално необходимостите на място. В такъв смисъл да се разработват конкретно обмислени за реалността проекти. ЕПСИ все още не е достатъчно видим макар че изпълнението му е успешно. Над 400 е, малки и средни предприятия са се възползвали от възможността да получат подкрепа по този фонд. Е, пред бизнеса е, се, се възползва от гаранциите на Европейската инвестиционна банка, но не винаги е наясно, че всъщност това са помощи от, на, от Европейския съюз, от Европейския фонд за стратегически инвестиции. А по отношение на управлението, решенията, които се вземат от съответните участващи, би трябвало да бъдат добре обосновани. Подигна се и въпроса за чувствителната информация, за това да има достатъчно географско разнообразие, да бъде по-приобщаваща фонда и да може да се съчетава с проекти по кохезионните е, фондове. Но ЕФСИ не бива да се бърка с кохезионните фондове. Те, това са два допълващи се фонда. Единия не замества другия, нито го измества. Примерно по дейност за борба с климатичните е, промени биха могли да се финансират дейности и по единия и по другия фонд – т.е. да има хоризонтални цели, които да бъдат постигани по различни проекти. Що се отнася до социалното измерение, Тук се говори за прак на инвестициите, включително и за инфраструктура – но е също така важно да има възможност да се правят и инвестиции в социална инфраструктура. Инвестициите в социалната област понякога са от ключово значение за Европа. Когато говорим за сближаване териториално и економическо, ще е добре да търсим именно този това измерение в проектите. Да се търси създаване на работни места в подкрепа на предприятията, да се използват срещата, средствата, извинете, да има гаранции от европейския бюджет, за да може да продължи и работата по този фонд. Той, разбира се, не е панацея има и доста бюрократични моменти, които трябва да бъдат преодоляни и се надяваме, че страните членки ще могат да го направят. Сега даваме думата на докладчиците в сянка. Моля ви, ограничете се до две минути максимум. Маркарас. От Маркарас. Благодаря. Ще започна с доклада по, за инициатива, законодателна инициатива. Мисля, че са доста балансирани компромисите. Обединени са и отразяват добре идеите и предложенията на отделните групи. групи. Например, критериите за проектите да не бъдат размивани когато е, и да се поставя винаги е, е, ударението върху целите на проекта, както и географската диверсификация. Защото само по с едното или другото не можем да запушим, така да се каже, дубките в инвестиционните нужди на Европа по законодателната част някои от предложените изменения от моята група е, показват, че е, отделните критерии не се спазват винаги за всички проекти. И да не водят е, е, гаранциите за ЕФСИ, да не е, бъдат използвани от други вложители на проекти, вносители на проекти, което да доведе до изкривяване на, на, на пазара и на конкуренцията защото това няма да е в а, наш интерес. Не искаме повече прозрачност. Е, има подкрепа за идеята за е, допълнителни е, подкрепа от е, съответната комисия. Искаме да видим и по-силна роля за плановете за инвестиции е, и съответно да бъде постигнат съответния географски баланс Аз е, е, мисля, е, че заслужава да обърнем внимание на обвързаността между отделните предложения за изменения, които сме внесли. Благодаря. Не виждам Марк, кой ще говори от негово име. Добре, тогава ще дам думата на Сандра Лунес, която също не е тук. Берн Колбер. Благодаря. Аз ще говоря от името на колегата Сандра Лунс, която, за съжаление, отсъства, бе възпрепятствана. Първо, да благодаря на двамата докладчика за усърдната им работа но съвсем накратко искам да е, маркирам критичните въпроси, които, е, за които вече стана дума, е, които са особено важни при продължаване на е, FC2, новата програма. Е, трябва да е ясно, че FC не е, е вадемекум е, и че трябва да, ако искаме да имаме една а, про... и не можем да, да допуснем, че една такава програма ще реши всички проблеми на държавите членки би трябвало от сега, след като FC1 още е в ход, в действие, трябва да помислим достатъчно добре какво ще се подобри в FC2. Е, непрекъснато е, е, трябва да имаме доказателства от, и факти от работата и функционирането на FC1, за да ги избегнем в FC2, за да не се стигне до изкривяване на конкуренцията. Логично е да има, да продължи да, да има изкривяване на, на пазара, защото ако тези е, неща едва ли ще се избегнат 100%. Е, но е, сега не се иска от нас да се реши това в FC2, но трябва да единствено да гарантираме тази допълняемост, както и отчитане на географското разпределение на проекти, като подплатим това с примери на провалили се проекти. Например, в Германия се финансират и публични проекти, които същевременно времено е, е, се финансира Министерство на финансите с негативни е, лих, отрицателни лихви. Такива неща наистина трябва да предвидим в следващия ЕФСИ. Благодаря. А, думата има Монтре Масерати Пасес. Благодаря много, господин председател. Само за две минути виждам, че има стотици изменения, така че много от тях са, проблем, а, са свързани с проблема какво е допълнителен проект, какво трябва да се финансира от ЕФСИ. Това е добър знак, че всички ние споделяме обща загриженост относно злоупотребите, които могат да се извършат с ЕФСИ. На второ място, много е добре, че се тревожим а, от а, съсредоточаването на много проекти в един а, регион и мисля, че трябва да имаме по-добри отношения между ЕФСИ и местните инвестиционни банки, за да може финансирането да се използва по-добре. И накрая трябва да си напомняме, че финансирането по ЕФСИ трябва да се използва за проекти с истинска допълнителна стойност. Тези пари не трябва да се използват за обичайни бизнес проекти. Мисля, че не трябва да налагаме географско разпределение, защото ЕФСИ не е кохезионен фонд – трябва да поставим акцента повече върху а, допълнителните паузи, да се опитаме. Разбира се, да имаме географски баланс, но а, други фондове а, правят това. И според мен трябва да гарантираме европейските критерии, които ни обединяват тук в тази зала, да не бъдат. А, дискредитирани от централното правителство на съответните държави, които искат да продължават да работят по същия начин, а ние искаме да постигнем точно обратното. Благодаря. Председателя, благодаря. Нил Сторвац. Благодаря, господин председател. Има няколко немски и думи, които се използват и на английски. А, тук а, говорим за Шаден Фройде, а, но се използва и термина цунгцванг, т.е. ние сме притиснати от времето, което може да го видим и а, в. А, обсъждането, което е все още много общо и не се впускаме в компромисите. Допълнителността се обсъждаше много пъти. Аз мисля, допълняемостта е, трябва да се обясни. Прозрачността се обсъжда още от самото начало. Мисля, че ни трябва още прозрачност от е, инвестиционната банка аз не обичам много а, идеята за микроменеджмент от страна на Европейския а, парламент, независимо от това как а, функционират, дали се създава патова ситуация, ако използваме пак шахматни термини. А, е, разглеждахме по-ранните инвестиции, съвещателните центрове, също така обсъждахме и структурните реформи, но структурните реформи са много интересни, особено са интересни в съчетание с, климатичните цели и технологията. Трябва да се обединят тези три а, парчета от пазала, а ако не го направим, ще бъде лошо. Председателят в отсъствието на Фабио, господин Виегас има думата. Благодаря, господин председател. Добре. Едно о, много важно изменение, което внесохме в първоначалния регламент е да се махне члена, който задължаваше да се прави независима оценка за удължаване на действието. Този член беше премахнат и ние смятаме, че няма достатъчно надежни данни, които ще ни дадат дадат възможност да се удължи, да се удължи действието. Значи нямаме данни за инвестициите, там няма промени, имаме известни съмнения за концентрацията. Аз говоря за португалската ситуация, например, доколкото знам, няма реални инвестиции. А, това е един проект, който е възложен от инвестиционната банка на кметството на Лисабон за да сума 100 милиона евро приблизително и 50, от които 50 милиона за кметството на Лисабон. А, и а, ето виждате каква е нашата критика. В крайна сметка ние продължаваме изискваме доказателства за истинския план за публични инвестиции. Това трябва да се потърси, за да може да се ориентират частните инвестиции. А, като които те а, не могат винаги да дефинират а, възможностите и перспективите за инвестиции, което те не могат сами да направят. Става дума за публична инвестиция, за инфраструктурата, която от свой, а, на, по, по свой начин ще доведе и частни инвестиции. Сега изслушахме двамата с докладчици. Коментираме различните изменения а, по двата доклада. Искате ли сега да вземете думата или може би на края на изслушването искате сега да се изкажете? А, моля да ме извините, господин председателю, за това, че дойдох по-късно, малко по-късно от обикновено, но Имам пълно доверие и от двамата, и в двамата докладчици. Имах възможност да работя с двамата и а, им вярвам за около 500-те изменения, които са предложили. Да, благодаря, казва председателя. Няма а, заместник на госпожа Джани Дисоле. Благодаря, господин председател. Нашите изменения са съсредоточени върху а, недостатъците, които а, установихме при прилагането на FC1 и FC10, които а, са в съответствие с това, което се твърди от инвестиционната банка, сметната паласа и външни коментатори. Ние смятаме, че има общо взето три а, групи, а, групи недостатъци. Едното е свързано с прозрачността, тъй като няма данни че инвестициите имат маргинално въздействие върху работната заетост, няма достатъчно информация, за да се прецени въздействието на унези инвестиции и да има адекватен контрол на парламента или от страна на обществеността. Така че в нашите изменения предлагаме много по-подробен годишен доклад и макар, че ние приветстваме предложението на комисията да се публикуват одобрените продукти, но а, ние трябва да правим това и за мерките за отхвърляне. А, а, на второ място недостатъците са а, по насочването на проектите. Твърде много се прави за изкопаемите горива, а по-малко за новите зелени технологии. Също така една от целите е намаляване на бедността, което води до политическа нестабилност, така че ние смятаме, че тези инвестиции трябва да съответстват на стратегическите европейски цели. Предлагаме 50% инвестиции на проекти не само за а, обтекаемо дефинирани цели, но също така да има принос за, към целите на КОП-21, към борбата срещу бедността и социалното изключване. И последно а, а, а, говорихме за допълняемостта. Основната част на сегашната дефиниция е че нещо не може да се направи без средствата на ЕФСИ. Това не е достатъчно за постигане на допълняемост. Това е, прилича на специалните операции на Европейската инвестиционна банка. Тя трябва да бъде трансгранична. Имаме едно изменение, което упростява и пояснява дефиницията и го прилагаме само за операции, които са стратегически, което означава, че са а, в съответствие с стратегическите политики на Европейския съюз. Председателя благодаря. Марко Вели, не го виждам. Той е докладчик в сянка за ЕКОН и бюджетен. Не виждам госпожа Капел. Марко Зани също не, не е тук. И така, по, приключихме с, с, с, с докладчиците в сянки. Сега предавам председателството на колегата Бертой. Благодаря. Не сме получили заявки за спонтанни изказвания. Докато дам думата на комисията, може би можем да направим коментари, изказвания. Господин Анжел, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че има сходимост на становищата между комисията и повечето от изказалите се днес. Ние искаме повече допълняемост, ние искаме повече прозрачност, искаме по-добро географско а, а, равновесие. И това са някои от елементите, които искам да подчертая, които бяха проблематични според комисията. Първото е свързано с цената, ценообразуването. В проекто доклада се говори също така за определенето на цената за функционирането на ЕФСИ. Това е един протокол към Европейската инвестиционна банка, което е анекс и свързано с определенето на политиката на ценообразуването може да се заложи а, заплащането на европейската гаранция, което ще увеличи печалбата на Европейската инвестиционна банка. И може би не това има предвид парламента. На второ място искам да спомена финансирането. Както знаете, комисията предложи да вземе е 1,1 е, милиарда от фонда, който беше канибализиран от ЕФСИ за финансирането. Пред парламент очаква да върне 1 е, е, милиард и половина вместо милиард и 100 милиона. Имаме тук известни трудности да приемем повишаването на маржа, тъй като Брексит създава голям натиск и напрежение във връзка с маржа. Третото нещо, което искам да спомена, е, тук има е опит да се търси систематична субординация по отношение на инвеститора. Мисля, че е важно да се има предвид, че субординацията наистина е много важен елемент на поемането на риска, но не трябва да бъдем обладани, обсесирани от субординацията, защото когато се поеме старш, ръководна позиция, в един такъв проект е много по-риск рисковано, отколкото да се поеме позицията на младши ръководител на строежа на магистрала. Е, ние трябва да разглеждаме всичките рискове. И четвърто, КОП-21, както вече беше казано от някой преди мен, е нещо, на което много е, внимание отделяме, за да имаме конкретна а, конкретна число а, а, цел в числово изражение 40%, която е амбициозна цел. Ние сме леко загрижени от идеята да заместим това с а, целта за устойчиво развитие, защото Европейската инвестиционна банка не може да се сметне, че допринася за, а, за този фонд, докато тези 40% са задължителни, те са обвързващи. И последното нещо, което искам да кажа, че в проекто доклада се споменава възможността да има достъп на националните фондове до гаранционните фондове. Това беше обсъдено подробно. Комисията, честно казано, преди една година беше разтревожена от трудния достъп, от недостатъчно тясното сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и местните банки. Но днес имаме повече от 100 проекта, които се изграждат с помощта на националните банки за развитие. Има редица въпроси, например, кой ще извърши due diligence, кой ще направи таблото с, оценките и това, което е по-важно, създават се два големи проблема. Първо, ще се влуши географския баланс. Да, дека да не си правим иллюзия, ако отворим достъпа на националните банки, не знаем кои от банките ще бъдат в положение, да извършват а, тези проекти. Те ще бъдат големите банки, а не малките, което ще постави под натиск баланса, ще се създаде риск, ако се създаде пряк, а, а, пряк достъп. Това също така ще наруши и отчестността а, При Европейската инвестиционна банка вие можете да извикате техните шефове и да поискате отчет от тях, но как ще го направите за националните банки, така че когато се изпълняват европейски проекти е много е важно да има а, отчетност. И ще завърша с нещо положително. Много а, хора говориха за значението на социалните инвестиции. Споделяме това становище, работим сътрудничество, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, за да подобрим това сътрудничество и увеличихме възможностите за социално включване, в някои случаи двойно, благодарение на ЕСИ, Изграждаме нови инструменти за повече от 3 милиона инвестиции, насочени към микрофинансиране, микропредприятие, социалното включване, което ще облагодетелства гражданите. Подобно на парламента, ние смятаме, че социално социалните инвестиции трябва да бъдат ключов приоритет. Благодаря. Благодаря. Благодаря на комисията, на управителния съвет, разбира се. Тук са и колегите, които са толкова важни в този управителен съвет. Сега, ако мога да коментирам цена, проблема с определенето на цените. Критерият да се спазва независимостта на Европейската инвестиционна банка е много, е важен, много важен. И ако се придържаме към него, ще видим, че в ред вече е, съществуващи регулации се движим почти на ръба. Има части от е, разпоредбите, където се казва ясно кои са стрикно решения, да би, които трябва да бъдат вземани от ЕИБ примерно назначения, но има и други, които подлежат на интерпретация. Така че критерия за независимост на е Б не, не отговаря достатъчно добре на настоящната теза. Но това си е законово изискване. Трябва да се намерят някакви възможности за решения, които да отговарят на правилника на Европейската банка за инвестиции, но да дава възможности на законодателите да дават насоки за това как да се осъществява подкрепата, т.е. да се използват средствата от Европейския е, съюз е, за осъществяване на съответните цели. Благодаря ви за коментарите и сега давам думата на първаш Берес. Merci, cher président. Благодаря, господин е, председател. Е, чухме е, представителите и на двете комисии. Благодаря на докладчиците. Нашата позиция върви в правилната посока, определено. Три момента имам да коментирам. Първо, ще подкрепя, разбира се, и измененията, които съм подала вече. Аз е, бях много впечатлена, че когато правихме доклада за оценка, си задавахме въпроса какъв ще е макроекономическото въздействие на FC1. Та, мисля, че FC2 трябва отново да се вписва в е, общата логика на инвестициите, така на макро ниво, да, да кажем. После, е, социалните инвестиции. Е, чух е, изказванията на представителя на комисията, те са напълно основателни, но е, ние трябва да видим, не само да мислим дали да финансираме магистрали или не, но е добре да изпратиме и сигнали, че е хубаво да се инвестира в социална инфраструктура, училища, болници. Да, добре, непрекъснато и много лесно всъщност се отпускат средства за магистрали, но тук има, нали, това са проектите свързани с енергия, с транспорт и цифрова економика. Но, примерно, проекти за училищата трябва да имат малко повече тласък. После. Съгласна съм с комисията за преразглеждане така на общата схема. Е, нали, да, добре е да следваме така е, и е, примера на щатите и това, което се прие като решение на КОП-22 за борба с климатичните промени. Но като погледнем какво всъщност се случва на място, ние изпълняваме целите само на 50%, защото в края на кращата няма голямо противоречие. Значи КОП-21 реши, че не трябва да се увеличава ефекта на парникови газове, за да се повишава температурата не повече от 2%, а всъщност ние не правиме инвестиции в тази насок. Трябва да сложим и една цел 25% за енергийна ефективност, ако искаме да вървиме в посока постигане на общите цели и да искаме от предприятията да го спазват. Благодаря. Благодаря, господин председател. Отново поздравления и благодарности за двамата докладчици. Мисля, че ще е много важно да говориме не само за магистрали, но и действително за е, мощности, така финансирани или възможности финансирани, свързани с публични интереси. ФСИ трябва да дава възможност да се деконсолидират е, публичните инвестиции и да се консолидира публичния дълг. Знаете, че има държави, където този дълг е в много ниски проценти исторически, но има други, където не е така. Така че е, целта на ЕФСИ е в това отношение изключително важна. Е, всичко това е, може да даде подкрепа на дейности, предприяти и на национално, и на местно, регионално ниво от съответните власти. Е, това, за това говорихме още когато обсъждахме FC1, сега би следвало да направим същото и за FC2. Има ли нещо друго? Има ли заявки за вземане на думата? Ако не, ще дам думата отново на нашите докладчици. Кой иска да започне? Добре, да, да започнем в обратен ред. Господин Фернандес. Благодаря. За финансирането комисията каза, че вече няма да се взимат средства от съществуващи програми, както се е случвало до сега. Което означава, че не следва да се отклоняват средства нито от Хоризонт 2020, нито от инструмента за свързване на Европа. Именно по тази причина не могат и да се вземат тези 500 е, милиона от инструмента за свързване на Европа. финансовите инструменти в това отношение ЕФСИ върши добра работа. И ако комисията и страните членки считат, че 500 милиона са нещо ужасно за план от този мащаб, аз лично не ги разбирам. Значи имаше марш от 500 милиона, който се съдържаше още в а, предложението на комисията. Не могат, казвате, че няма да се взимат средства от други програми. Не можем да вземем средства от програма, от като вече са взимани средства – трябва да си има гаранции. Е, не можем да пипаме инструмента за свързана на Европа, защото вече взимахме от него. И е, тези 500 е, милиона няма да застрашат, убеден съм, всичко, което ще се случи в резултат на Брексит. Би трябвало да си се спазат и ангажиментите и да се търсят компромиси. Трябва да е ясно какви ангажименти поемаме, за какво се споразумяваме. Нека да е напълно ясно, че повече няма да се вземат пари от е, Хоризонт 2020 и от е, инструмента за свързане на Европа. Да си спазваме ангажиментите, да следваме постигнатите компромиси. FC2. Какъв смисъл има да говорим за FC2? Е, ясно е, че има недостиг на средства, не, не го оспорва, оспорваме. От друга страна, FC работи, ние искаме да го подобрим, това е целта и също времено за малки и средни предприятия гаранциите, средствата за гаранции са изчерпани. Е, какъв е смисъл тогава да продължаваме с FC2? После FC2 е до 2020. В момента сме 2017. Колко време му трябва на един проект, за да бъде изпълнен? Е, инвеститорите е, имат нужда да могат да си планират. Всичко свързано с е, инвестиции, с работни места, малки и средни предприятия, напълно логично е бързо да изготвиме предложение, което да осигури предвидимост за средствата поне до 2020. Защото вече чувам коментари, изказвания в смисъл, че е, фонда ще продължи и след 2020. Не, за момента става дума за средства до 2020. Сега може после резултатите да продължават и по-нататък. Е, вероятно обаче, за да видим тези резултати, ще трябва да чакаме и поне още 10 или 15 години. Споделям напълно безпокойствата на комисията. Е, специално по отношение на националните е, банки, които е, ще се занимават с проекта. Не бива обаче да поставяме под въпрос отчетността. Добре, говори се, че има прекомерна географска концентрация, но не можем да налагаме условия за географско разпределение само е така от въздуха. Трябва да насърчиме националните банки да имат по-силна политика в това отношение. Този проблем не съществува във всяка страна, затова трябва да бъдем и по-внимателни. А, освен това и националните банки, които ще работят по фонда, трябва да а, ги сенсибилизираме в смисъл, че да има повече контрол. А, и ако им поставим целта да няма концентрация в географско отношение, смятам, че ще постигнем това. Благодаря на всички е, колеги, които дадоха предложения. за да може да осигурим инвестиции в най-различни е, отрасли. Разбира се, че измеренията на борбата с климатични промени трябва да се съдържат във всички проекти. Имаме някакви цели, които са индикативни. Ако можем да ги надхвърлим, толкова по-добре. Нашата политика обаче е ясна. Европейската инвестиционна банка трябва да спазва и добре да тълкува регламент. Тя е просто задължена да го прави и ако ЕФСИ подкрепя изграждането на една магистрала, трябва да бъде доказано, че тази магистрала не може да бъде изградена без средства по ЕФСИ. Това означава допълняемост и е, също трябва по-ясно да се дефинират е, критериите за националност. Там трябва да е ясно какво точно имаме предвид. Да подобрим и дефиницията за допълняемост, за да е, има ясно тълкуване – защото се боя, че когато се постараем да подобрим законови текстове, прекалено ги осложняваме. Трябва да дадем ясно тълкуване на допълняемост. И то, ако можем да го направим, да го направим в края на кращата целта на, закон, на регламента като законодателен текст е да направи по-добре това, което може да се направи. Благодаря, Адо Булман. Удо Булман. Э, э, Благодаря. Намираме се э, в положение, което мога да обобща така. кажа да доклад е, за собствена инициатива. Ние двамата докладчика не виждаме в него кой знае какви проблеми. Ние е, като е, ще изслушаме докладчите в сянка по въпроса, ще стигнем до резултати съответно. В момента в законодателната част бяха засегнати въпроси, които ние двама с Хозе Мануел очаквахме да бъдат засегнати и ние ги маркирахме също. Аз е, обаче е, съм е, впечатлен от това и ще го кажа отново, каза го, до каква степен се очаква да развием FC, имаме същите така отправни точки, същите позиции, същите мнения по много въпроси идеята ни, е, целта ни да е не се, е, да не потънат публичните средства, да не бъдат е, изместени публичните средства от ЕФСИ, от средствата по ЕФСИ, да има просто повече устойчивост в инвестициите да се наблегне на необходимостта от по-добро инвестиционно поведение в е, частния сектор. Дискусията е, от тук нататък обаче ще се съсочи върху е, техниката, начините по които инструментите, с които ще се придвижим от А до Б, ще постигнем това подобрение и ще постигнем целта си сега, възоснова на това, което бе казано тук, пък и пислен, писмените предложения за изменения, ние ще направим всичко възможно да отразим в текста, преработения текст, всички важни идеи. Ние сме отворени, открити да поемем всички смислени и разумни предложения. Ще бъдем гъвкави и е, особено внимание ще обърнем на нещата, за които тук се говори достатъчно. Е, целта климат, е, климатични изменения да фигурира е, в е, всички проекти. Разбира се, е, другите цели борба с бедността, с е, неравенството. Тук противоречие нямаме с колегите на е, колегите ще кажа, че нямаме интерес да, да правим непрозрачен е, работата ни по който и да е въпрос. Напротив, за нас е, е много важно всичко да е ясно и прозрачно. Ако ви се струва, че някъде нещо липсва, е, някакво изречение не е достатъчно ясно, моля, е, сигнализирайте, защото искаме всичко да е прозрачно. И сега, е, ако позволите да кажа нещо и към, по адрес на комисията. Благодаря за конструктивните разговори, които водихме с вас както и за критичните бележки по някои въпроси. Работихме много е, заедно, за да решим конструктивно, е, да разрешим конструктивно тези е, така спор, спорни моменти. Но една забележка имам. Ако искате, някак си връщам топката на комисията в това отношение. Комисията казва, колкото повече прозрачност, колкото повече е, целенасоченост е, е, и толкова по... Ние сме на, на, на, на комисията на разположение, която става дума е, за тези цели. Е, но трябва да се каже, да кажат комисията, защо до сега не можаха да постигнат това, което е, декларират. Е, защото не, е постиг... не сме постигнали сега това, което а, е, и двете институции желаят. Е, така че не е достатъчно комисията да казва само какво не харесва. Тя ще трябва да каже конкретно на кои, е, къде точно тя е несъгласна с нашите идеи и предложения, и, за да може е, творчески да подходим и да решаваме проблемите. Не можем просто да кажем, ценообразуването не е тема, нашата правна служба казва съвсем, е, дава съвсем различно тълкуване на въпроса от, този, от тази на комисията. Е, нишите посто, е, позиции не трябва да се засилват. Аз е, казвам тук е, определено не. Аз питам дали е, КОП 20 и текста там е толкова е, така е, остър, колкото е, сме мислили. Е, 45% е, сравнение с е, 35% е, не е огромна разлика в положителна посока. И ако е, директор на един проект желая да стане е, това чрез инвестиране чрез национални банки, тогава би трябвало от страна на комисията да имаме една по-гъвкава система Европейската инвестиционна банка не може да каже, ние е, трябва да проверим е, вся, всяка подробност е, самостоятелно, в противен случай няма да има due diligence и, и тогава няма да участваме в финансирането на някакъв проект. Това е едно противоречие, което трябва да решим, защото то, проблема е вътре в самия е същностен е, ако има по-добри идеи за участието на регионалните е, банки, инвестиционни банки, е, това обаче в това отношение не би трябвало да комисията каже не, защото ако искаме по-добра устойчивост във всичко това, ще трябва да участва активно във всяка стъпка и комисията. Благодаря. Благодаря. И така да приключим, да закрием заседанието. Благодарим на докладчиците от различните комисии, тези, които се изказаха. Гласуването по двата доклада ще бъде на понеделник е, е, в 3 часа в Брюксел. Край на заседанието.